да приветстваме с добре дошъл президента на Португалия в парламента. Господин Анибал Кавако Силва, приветстваме с добре дошли в парламента. Дами и господа, изправени сме пред изключително положение. Две от личностите, които имат сериозен принос за присъединяването на Португалия към Европейския съюз, и по време на първото десетилетие от нейното членство са сега тук в залата в различно качество. На времето Нибал Кавако Силва бе министр-председател на Португалия и Жозе Мануел Барозо бе държавен секретар и министр на външните работи. Тези две личности на този етап от интеграцията отговаряха за страната към този момент. За мен е голямо удоволствие да се срещнем отново с тях в различен контекст. Искам да приветствам президента на Португалия, президента, председателя на комисията. Заповядайте, имате думата, господин президент. Senhor Presidente do Parlamento. Господин председател на Европейския парламент, господин председател на Европейската комисия, дами и господа, уважаеми евродепутати. Благодаря ви за поканата да изнеса реч пред парламента, към който тая голямо уважение, както за него, така и за неговата роля в Европейския съюз. През септември 2007 година, както казах пред тази институция, аз съм добре запознат с работата и приноса на Европейския парламент в контекста на европейската интеграция. Няма да забравя категоричната подкрепа, която получих, когато бях министър-председател от този парламент за периода, когато оглавявах първото португалско председателство на съвета през 1992 година. С голямо задоволство отбелязвам начина, по който се разви Европейския парламент от Маастрихт. Лисабонският договор до голяма степен подсили ролята на парламента като законодателен орган с равни права на съвета. По този начин Европа осигури демократична легитимност на решенията, които се взимат в Съюза и се задълбочи европейското гражданско общество. А сега няколко думи за положението, пред което сме справени сега – кризата. През последните десетилетия Европейския съюз се очерта като оригинален политически модел за целия свят. Премахнахме границите, установихме свободно предвижване на хората, свобода на познанията, културата, създадохме единния пазар, най-големия економически блок, създадохме единната валута, подсилихме чувството на общност в Европейския съюз. За съжаление обаче, не можем да приемаме постиженията на основателите за даденост. Економическият растеж в Европа е слаб. Някои страни в момента са в рецесия. Безработицата е тежка реалност. Това са двете основни предизвикателства, пред които сме изправени в момента и на тях все още не сме намерили ефикасни решения. Не, не е изненадващо, че при сегашните обстоятелства расте пропаста между европейските институции и гражданите. Преди 28 години, на 12 юни 1985 година, Португалия стана член на Европейския съюз. Договорът бе подписан в манастира Еронимо. Членството подсили демократическия процес в Португалия и оказа сериозен принос за развитието на моята страна. От тогава насам Португалия участва активно в заздравяването на европейския проект. Португалия е даде на Европа своето собствено историческо наследство, атлантическия диалог, свой собствен език и култура. Приятелството ни е с Африка, Латинска Америка, диаспората ни по целия свят. Същевременно ние дадохме на Европейския съюз международната общност на португалоговорящите държави. Всичко това е част от нашия принос към Европейския съюз. По-настояще Португалия е засегната от финансовата и економическа криза и тежките социални последици от нея, през последните години преминахме през тежки времена. Економиката ни бе засегната тежко. От средата на 2011 година Португалия полага сериозни усилия да реализира економически програми за економически корекции, които са препоръчани от международните институции. Състоянието на бюджета не е толкова добро, колкото бихме очаквали преди няколко години. И ние сме изложени на този асиметричен економически шок. Моята страна е в, в рецесия 10 последователни 3 месечи. Безработицата е 17,7 на 100. Младежката безработица 42 е на 100. Все повече и повече са изложени на риск да станат бедни в Португалия. От португалския народ се искат сериозни жертви. И тук е мястото за солидарност, взаимопомощ. за преодоляване на тежкото положение в нашата страна преди, от, през последните месеци. Дами и господа, кризата показва до каква степен държавите членки са взаимно зависими принципно и до каква степен страните от еврозоната са взаимно зависими конкретно. Това е логически резултат от нивото на интеграция, което е постигнато. Сега не е възможно да се разграничи положението в една държава членка от общо европейското положение като цяло. В Европейския съюз сега не сме просто един свободен клуб от пазари и държави членки. През изминалите две години Европейския съюз положи сериозни усилия да помогне на държавите членки, засегнати най-много от кризата. Помогна им да заздравят бюджета и да координират европейската политика економическата политика. Европейска централна банка обеща да се намеси неограничено на вторичния пазар на държавен дълг. Предприятен ангажимент да се спрят спекулациите срещу еврозоната. Кризата очерта някои сериозни слабости на Съюза. Много бавен и плак бе нашия отговор на еврокризата. Това е сериозен недостатък. Друг проблем е проблема с разкриването на заетост. за 2012 година тенденцията е негативна, същата е и за 2013 година. Безработицата расте през последните 5 години непрекъснато. 26 са безработните 5 милиона, 26 милиона са безработните, 5 милиона от тях са младежи. Шесто последователно 3 тече, през което имаме намаляване на БВП. Осмо последователно тримесечие с намаляващи инвестиции. И ясно се очертават тенденциите в Европейския съюз, за разлика от тези в Япония и в САЩ. Прекалено дълго време се фокусираме върху финансовата дисциплина като панацея за отстраняване на дисбаланса в публичния сектор. А загърбваме въпроса за растежа и заетостта. В редица държави членки бизнес е изправен пред тежко финансово положение. Това доведе до спад в доверието и спад на инвестициите. Португалия трябваше да предприеме мерки да отстрани бюджетния дефицит – с намаляване на държавните разходи, което доведе до увеличаване на безработицата със съответните социални последици, които са неприемливи. Що се отнася до страните, които изпълняват програми за да запълнят публичния дефицит, и при тях има политика на свиване на економиката, което доведе до рецесия в Европейския съюз. Това е съвсем различно от е, политиката, която следва други економически блокове в Съюза. Европейската комисия предупреди и парламента предупреди, че, има, че е необходимо да се работи за економически растеж, да се създават работни места. Въпреки това, приоритет си остана бюджетния дефицит. През декември 2011 година председателя на комисията каза пред парламента, цитирам, че не можем да изградим економическия съюз само на база на дисциплина и санкции. Нуждаем се от Европа на растежа и заетостта. По редица поводи сме чували в парламента представители на всички политически групи, включително и вашата, господин председател, да се призовава за извеждането на заден план на финансовата дисциплина. Въпреки това, ситуацията с държавите членки е патова. Много време бе прахосано в търсене на отстраняване на финансовите и економически проблеми в някои държави, който бе в ущърп на растежа и заедостта. Относно страните, където има тежки програми за отстраняване на бюджетния дефицит, това, което може да се направи там, е да се използват автоматични стабилизатори на по-ранен етап – Не трябваше да се поставя толкова много акцент върху намаляването на дефицита. Държавите членки сега са силно взаимно зависими в економически и финансов план. Сега трябва да подсилим координацията на економическата политика. Страните ни не могат сами да решат проблемите си. От друга страна, на европейско равнище все още не сме напълно в състояние да провеждаме единна економическа и финансова политика. Сега сме в момент на преход. Средствата от миналето не са достатъчно добри, за да се решат сегашните проблеми, нито пък за да се подготвим за бъдещето. Трябва да преминем към истински економически и паричен съюз в пълния смисъл на това понятие, както от гледна точка на бюджета, така от гледна точка на растежа и економическата политика. Това трябва да е основен елемент от стратегията на Европейския съюз. Постигнати си реден напредък по въпроса е как да осигурим по-задълбочена европейска интеграция. Например, плана за економически и паричен съюз, предложен от комисията. И тук се призовава Европейския парламент да изиграе централна роля – аз се надявам, че вие ще сте на висотата на вашите отговорности и на висотата на очакванията на европейските граждани. Господин председател на Европейския парламент, госпожа и дами и член на Европейския парламент. Успехът на Европа е жизненно важен за Португалия, но и успех на Португалия е съществен за успеха на Европа. Португалия е разчита на подкрепата на своите партньори. Разбира се, при насръчаването на економически растеж, създаването на работни места, ние разчитаме на вашата подкрепа. Имаме нужда от редица важни решения. Първо, трябва да се гарантира финансирането на економиката и в частност финансирането на малките и средни предприятия. Независимо дали финансирането ще дойде от е, Европейската инвестиционна банка или от структурните фондове. Важно но е това финансиране да бъде налично. Второ място е много важно да се възстанови нормалното функциониране на механизмите за финансови транзакции в Европейския съюз. По този начин ще се преборим с разпокъсаността на пазарите на кредит в Европейския съюз, както и ще намалим опасността от засилване на държавните дългове и тяхното влияние върху финансирането на държавите. Жизненно важно е да намалим прекомерната цена на кредитирането за предприятията. Това е много сериозен проблем в някои държави членки, като например в Португалия. Цената, която плащат португалските предприятия за достъп до кредитиране е значително по-висока от цената, която плащат останалите европейски предприятия, а това намалява тяхната конкурентоспособност, влияе върху решенията им да инвестират или не и засилва социалната несправедливост. Също така би следвало държавите, които се прилагат прилаги, програми, извинете, за приспособяване, да има и програми за възстановяване, чрез които да се подобри конкретно способността на тези държави на световните пазари. Също така трябва да се гарантира и устойчивостта на държавните дългове. Така, например, може тези държави да се възползват временно от достъп до специален режим, който да им дадат възможност да предоставят данъчни облаги в някои економически отрасли. Ще кажа няколко думи по многодишната финансова рамка. Не само, че разбирам, дори споделям притесненията и неразбирането на редица членове на Европейския парламент на случващото се в съвета. Ето защо аз призовавам за бързо постигане на споразумение в рамките на съвета. Важно за успеха на Португалия е възможно е бързото извръщане на международните финансови пазари. По този начин ще се възстанови економическия растеж в страната ми. И първите стъпки в това, в тази насока бяха успешни чрез емитирането на облигации с, с матуритет от 5 и 10 години. Но все още имаме нужда от допълнителна подкрепа. Положително беше увеличаването на матуритета на облигациите, както и промяната на изискванията за допустимост за продажба на португалски държавни облигации на вторичните пазари. Припомням ви споразумението, което беше подписано от държавните ръководители на еврозоната, подписано през юли 2011 година и повторено през месец октомври същата година. Цитирам, Решени сме да продължим да подкрепяме страните, в които се прилагат програми, докато тези държави възстановят достъпа си до пазарите. При условие, че държавите прилагат въпросните програми. Ако се изясни въпросът как ще се прояви конкретно тази подкрепа, би улеснило достъпа на държави като нашата до пазарите. Уважаеми господин председател на Европейски парламент, дами и господа депутати, културната идентичност на Европа се изгради преди много години чрез подарянето на общи ценности, благодарение на всички ценности, които ни е, отличават като една култура, която държи на своите ценности. Ние сме една култура, която вярва в достоинството, вярва в демокрацията, свободата и справедливостта. При все това, чак след а, Втората световна война, която опустоши континента и която отне живота на милиони души, се стигна до засиленият съюз между отделните държави в Европа. Ако не беше създаден този съюз, имаше опасност да избухнат нови конфликти и нови войни. И тази опасност винаги е висяла над Европа. Европейския съюз е преди всичко проект на мира. в началото Европейския съюз беше един, една мечта за мир на бащите основатели и от тогава изминахме много дълъг път. Беше статен общият пазар, а днес Европа се насочва към създаването на един истински економически и паричен съюз. Бяха също така предприяти сериозни мерки за изграждането на политически съюз. Днес Европа се е превърнала в общата съдба на нашите млади хора, които са свикнали да се движат в едно пространство без граници. Младите европейци са изгаснали по този начин и отказват да живеят по друг. Ето защо ние трябва да обединим усилията си за изграждане на една по-силна и по-демократична Европа. Ние сме европейци заради нашата история не по наш свободен избор живеем в Европейския съюз, но ние се гордеем с този факт. Би било ужасна стъпка назад, ако Европа се откаже от духа на Европейския съюз, който е заложен дълбоко в нашите ценности на солидарност. Ако се откажем от този модел, ако се откажем от всички предимства, които ни гарантира Европейския съюз в, текста, в контекста на глобализираният свят, това би било истинска катастрофа. Днес Европейския съюз е преди всичко един, общ, един принцип на защита на общите ни интереси. Ние сме един съюз, един съюз, който преживява години на благоденствие и години на бедност. Днес сме изправени през една криза на демократичната легитимност в Европа. Все по-често народите на европейските държави членки се отдалечават от своите ръководители съществуват много притеснителни признаци. Европейският проект вече не се ползва със същата подкрепа и със същият ентусиазъм сред европейските граждани. Кризата доведе до възраждане на националният егоизъм, който мислехме, че вече е загърбен. Положение на десетилетия изграждахме един Европейски съюз и вярвахме в едно общо пространство на свобода и справедливост. Днес обаче в Европейския съюз има 26 милиона безработни и европейските граждани искат едно истинско европейско решение. И това е не само економическо и финансово решение. Преди всичко се нуждаем от едно а, социално, от един социален, културен и политически отговор, който отговаря на съвсем основателните искания на европейските граждани. Само по този начин ще сложим край на кризата на нелегитимност, на в която, от която страда в момента Европейския съюз. 2013 година е Европейската година на гражданството. През 2014 година ще се проведат избори за Европейския парламент и тези избори със сигурност ще се превърнат в тест за активността на европейските граждани. За да можем отново да привлечем европейските граждани към европейския проект, не е достатъчно да правим декларации и изявления. За да повярват отново европейските граждани в Европейския съюз, имаме нужда от смели действия каквито бяха действията ни в началото на изграждането на Европейския съюз. Трябва да се основаваме на общностния подход и не можем да си позволим да губим повече време. Сега, през 2013 година, трябва да дадем причин, трябва да дадем нова надежда на милионите млади безработни в Европейския съюз в тази година на европейското гражданство трябва да се съсредоточим върху борбата с безработицата. Само по този начин можем отново да си върнем доверието на европейските граждани в проекта за Европейския съюз. Уважаеми господин председател на Европейския парламент, дами и господа, членове на парламента, както твърди декларацията на Шуман, цитирам, Европа няма да се изгради наведнъж, тя ще се изгради постепенно чрез конкретни постижения, основаващи се на една истинска солидарност. Не мисля, че днес можем да намерим по-добро определение на предизвикателствата, пред които сме изправени и начинът по който трябва да ги преодолеем. В името на една истинска солидарност дойде времето да предоставим конкретни отговори на европейските граждани, за да изградим една истинска Европа. Благодаря ви. vielen dank herr staatspräsident! Благодаря ви, господин президент, за словото. Дами и господа, мисля, че говоря от името на целия парламент,